Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen. Колеги, дами и господа, една минута след 3 часа, време е да започваме. Стигнали сме до девета точка от нашия дневен ред. Това е стратегията на ЕСЕ срещу обезлесяването. А, значи, това е решение на комисията от 2019 представяне. И тази точка е, разбира се, предизвиква широк е, обществен интерес е, поради значението на обезлесяването и неговото въздействие. Една цифра само да кажа. Между 1990 и 2016 година всеки час е, сме губили of forest. So there is a serious problem. Значи, на всеки час сме губили по 800 футболни игрища гора. Значи имаме тук а, е, изисквания е, на Европейския съюз, и е, на другите. Имаме нужда от дървен материал и много други суровини, които имат влияние върху обезлесяването. И за това мисля, че повече от всякога е необходимо да имаме стратегия срещу обезлетяването. Имаме вече някои мерки за устойчиво управление на горския фонд. Имаме едно доброволно споразумение, партньорско споразумение за устойчиво управление на горите. За жалост, до сега резултатите не са окоръжаващи. Ние трябва нещо да се направи. И имаме пред нас перспективата на комисията за по-нататъчна по-нататъчни действия в тази област. Тя ще ни бъде представена от директора за световно устойчиво развитие в Генерална дирекция енергия. Имаме тук и колеги от Генералната дирекция. Господин Чамахер, имате думата. Госпожо, извинявайте, благодаря господин председател, благодаря ви е, обезлесяването в момента е много е, важен въпрос, който беше обсъждан и вчера на е, срещата на върха за измененията в климата. Подобно представяне направихме в комисията МВ на пленарно заседание и сега на три части ще ви даме така една най-груба идея за какво става дума е, и за ФЛЕК, който е един е, съществуващ инструмент и моят колега също след това е, ще говори за взаимодействието между политиката в областта на търговията и околната среда. А, това са две взаимно влияещи се политически зелени. Започвам с нещо, което сте виждали. Вече стана дума за 80-те футболни игрища, които губим. Значи, общо взето, значи става дума за територия с територията на Чешката република всяка година. И това показва колко важна е, е заплаха, голяма е заплахата от е, обезлесяването. Пожарите в Амазония привлекаха вниманието на обществеността, но трябва да се знае, че е, тази година тези пожари не са единствените. Има много големи такива пожари в Сибир. Значи загубили сме се около 1,3 е, милиона квадратни километра гора през последните години. в Европейския съюз нещата са малко, стоят малко по-добре през последните 25 години има увеличаване на горска площа на горите в Европейския съюз. Защо е толкова важно всичко това? Трябва да сме загрижени обаче, тъй като 80% от земното биоразнообразие се крие в горите и използването на териториите е, значи 12% е, от всички парникови газове идват от е, използването и промената на използването на територието, преди всичко обезлисяването. Също така 80% значи, казахме вече от биоразнообразието се дължи на горите. Е, и е, голяма част от е, населението разчита на ресурс, горските ресурси. Значи, когато говорим и за криза в горското стопанство, има също криза социална, увеличаване на бедността и по-голяма нестабилност. Следователно, много важно е много ясно да говорим за това какви са моторите, двигателите на обезлесяването. И трябва да се каже тук, че увеличената търсене на храни, дървен материал, биоенергия и така нататък спомагат за, за обезлесяването. 80% се дължи обаче на нуждите за разширяване на земеделските земи, не само за селското стопанство, също така урбанизация, промишлеността и прочие, но селското стопанство наред с това има най-голяма роля. Много важно е и незаконната сеч. Ще се върна след малко на нея, но едно от най-важните неща, които трябва да се каже, е, че има различни двигатели на обезлисяването и не може да значи, приеме само един набор от мерки, с който да се борим с обезлисяването. В световен мащаб каква е ролята на ЕСЕ? можем ли да действаме, може ли да действаме ефективно. От 10% от стоките, свързани с обезлесяването, се оказват в Европейския съюз. Това е много важно, подчертава нашата отговорност, особено като се има предвид, предвид че една част от тези процент, 10% една трета от всички стоки, които са свързани с обезлесяването, фактически се използват Европейския съюз, било като дървен материал, било като други ресурси. Много важно е също така да се знае, че Китай, Индия и прочие са глобални пазари с глобален апетит към ресурсите, които идват от горите. В документът Устойчива Европа представен от комисията преди срещата на върха, много ясно казахме, че работа на тропически гори не е нечи проблем на, на някого друг, че ние самите сме част от проблема и искаме да бъдем част от решението. Ние не сме обаче сами, не можем сами да решим този проблем. Но трябва да бъдем начало в формирането на световни решения. Какви трябва да бъдат тези решения? Ето това е целта на нашето съобщение за засилване на действията на ЕСЕ за защита и възстановяване на световните гори. Съобщение е оповестено на 23 юли. Какво ние заедно с другите трябва да направим, а, за да се спре обезлесяването? От 2008 година вече имаме целта за намаляване с 50% до 2020 година на обезлисяването. 2020 година е утре, иначе не сме направили достатъчно. И трябва да използваме нови инструменти, нов инструментариум. Много важен е въпроса за партньорството. Не само Европейския съюз да действа сам, но да действа в партньорство с страните производителки и с страните потребителки на горски ресурси. Пет приоритета и 36 действия са записани в това съобщение на комисията. Много важно е също така че се препоръчват конкретни мерки за властите и е, за другите е, оператори в гражданското общество. Да погледнем петте приоритета за е, дейност. Те са, значи, действа за влияние върху търсенето, как да се намали потреблението, да се действа на предлагането, укрепване на международното сътрудничество, пренасочване на финансите и подкрепа на е, всички тези мерки. Ще започнем с потреблението. Потреблението на Европейския съюз, въпрос, който сега привлича особено вниманието на Европейският парламент. Много важно е, значи ние сами да подредим своя дом преди всичко. И това се подчертава в е, съобщението. Затова се, а, дефинирахме идеята за платформа за интересованите страни, които да провеждат а, очертаните а, стратегически мерки. А, трябва нашият пазар да бъде затворен за незаконния дървен материал, да се вземат мерки в това отношение, а също така, особено важно, да преценим какви са нужда, това е нуждата от допълнителни регулаторни и нерегулаторни мерки. Да работим с страните производители, това ще спомена много набързо. Не можем да го направим сами, както казах и по-рано. Е нужен е политически диалог. Необходимо е, е значи, да водим диалог за устойчиво управление на горите, защитане на, защита на защитените райони. А също така да се опитваме да противодействаме на мерките, които за нуждите на инфраструктурата, минното дело и други, и други водят до обезлесяване. Международното сътрудничество е особено важно и от интерес за тази комисия. Това трябва да бъде развивано, за да има последователни мерки, заедно с другите страни потребителки, за да избегнем пренасочването а, на а, доставихнето, предлагането към други страни. Трябва да работим заедно с Горския фонд и Асамблеята на ООН. Да използваме всички инструменти за последователна политика за борба с обезлесяването. Ще кажа малко повече за това след малко. Необходимо е също така да насочваме устойчиво финансиране, за да може финансите, с които разполагаме, да бъдат насочени към инвестиране в устойчиво развитие на, на горите и борба с обезлесяването. Включително частното финансиране. Сега, научни изследвания и иновации. Всичко това се нуждае от информация – на която да стъпат научните изследвания и иновациите. Необходимо е да се създаде обсерватория на Европейския съюз за борба с обезлесяването, която ще помогне на нас и на останалите страни по-добре да наблюдаваме състоянието на горите и да действаме, за да влияеме върху веригата на предлагането на горски продукти Какви други стъпки предвиждаме? Една важна голяма конференция по въпросите на горите през януари 2020 година. Там ще представиме нашата платформа за интересованите страни и създаване на платформа а, на заинтересованите страни и страните членки за тя общ диалог, оценка на допълнителните а, нужди на а, търсенето в областта на гора, горските продукти и суровини. Всичко това, ще, което имам да кажа в този момент. Сега за управление, за изпълняването на законодателството в областта на управлението на горите. Става дума за документ от 2003 година. Необходим е цялостен, холистичен подход. Необходим е общ план, който да обедини развитието, екологията и търговията. Ето тук на картината виждате регионите, които са най-близо. Там има незаконна реч, незаконна сеч и именно с сътрудничество с останалите заинтересовани страни трябва да се борим с незаконната сеч за износ само на законен, законно добит дървен материал. И само една страна в момента е постигнала от добро състояние на лицензирането и разрешаването. Гана и Виетнам също работят интензивно а, за а, разрешителните режими, които трябва да бъдат а, а, спазвани. Други страни също са тръгнали по този път, но трябва да оценяваме успеха на политиката не само за това какви разрешения за а, дърводобив са издадени, но също така как действат правителствата в страните партньори в цялата тази обща дейност. Председателят, благодаря. Някои елементи на търговската политика вече бяха споменати, но сега ще чуем и нещичко за търговската страна на въпроса. Добър ден! Благодаря ви, че обръщате внимание на тази тема. Съобщението на комисията ни дава възможност да работим с, комис... с Генерална дирекция околна среда по много от въпросите, включени в споразуменията за свободна търговия. Се работи, има и някои нови елементи, които обсъждаме. Това създава и нови възможности за нас. Аз съм подготвила едно много упростено изложение. Ще говоря за едностранни, многостранни, двустранни действия, как това се отразява на обезлесяването. Ще започна с двустранните споразумения за тър... свободна търговия. С а, САЩ, Канада, Япония имаме тук изброени всички споразумения от споразумението с Корея насам. Имаме клаузи, които се отнасят до обезлесяването. Има клауза, която не позволява на държавите да намаляват стандартите в областта на околната среда и заетостта с цел привличане на повече инвестиции. Това е много съществен принцип. На следващо място има доста разпоредби, свързани с опазването на околната среда. В многостранен план има многостранно прилагане на многостранните екологични споразумения. Някои от тях имат особено значение за обезлесяването, свързаните с климата, FCC, на ООН, Конвенцията за биологичното разнообразие, също СИТЕС. Освен това има клаузи, които са свързани с търговията с дървен материал. Трябва да спомена също ФЛЕКТ, е споразумението с Виетнам, доброволното споразумение в това отношение е добър сигнал за бъдещи и добри споразумения за свободна търговия. Ние ще наблюдаваме изпълнението. Институционалните структури са на държавно ниво. Има комисия по търговията и устойчивото развитие, което следи за изпълнението на търговските споразумения. Всяка от страните има местна група, която има консултантски функции. В нея участват представители на гражданското общество. И двата органа следят за изпълнението. AMAs и други разпоредбите, включени в конвенциите на МОД и прочее. Ние обсъждаме не само въпроси, е свързани с изпълнението, но и други разпоредби, включени в търговските споразумения, които изискват прилагане. Това беше кратко представене на търговските споразумения. Имаме и едностранен инструмент. Това е общата а, система а, за преференции GSP+. Имаме доста варианти, но GSP+, има особена характеристика, дава преференциален достъп до нашия пазар на уязвими економики на базата на прилагането на споразумение в областта на климата, биологичното разнообразие, застрашените видове. Ние имаме от страна на комисията мерки за проследяване на изпълнението. Комисията изготвя доклади. Следващия доклад ще излезе през септем... декември 2019 година. Генерална дирекция околна среда, Генерална дирекция за ето, всички заинтересовани служби на комисията участват в изготвянето. Също има усъвременяване на инструментите за търговска защита. Антидъмпинговото законодателство на Съюза също е на път да бъде променено, да се отчитат е, и стандартите в областта на околната среда и изменението на климата в трети държави. Следващия слайд се отнася до многостранното сътрудничество за създаване на норми, за сътрудничество. Аз съм включила всичко заедно ООН, други организации, също ОСР е форум, в който работим, както и СТО, Организацията за економическо сътрудничество и развитие, ОСР, комплексни проверки, корпоративна социална отговорност. Всичко това са въпроси, по които работи ОСР. Ние активно участваме. Работим също и по въпроси, свързани с веригата на доставки. Работим много с ОСР по общите насоки, които бяха развити през последните 4 години. Имаме проекти. Наскоро започна нов проект в Латинска Америка. Започнахме работа също в областта на веригата на доставки в селското стопанство – Работим също по въпроси, свързани с земеползването, обезлесяването, използването на водните ресурси и прочие. Целта на работата ни с ОСР е да се набележат рисковете и след това да се организира обучение на бизнеса в съответните страни, за да изпълняват те насоките на ОСР в рамките на Световната търговска организация СТО. Няма да се спирам на текущото състояние в тази организация в момента или че ще стартираме отново преговорите. Ние сме привържени на споразумение в областта на околната среда, така че бихме приветствали всякакви споразумения, свързани с околната среда и климатичните изменения в зависимост от това какво е възможно на този етап. Водят се много, водят се много разговори в Комисията по търговия и околна среда на СТО в това отношение. Друг аспект, който показва какво може да направи търговията. Много се питат дали това съответства на правилата на СТО. Ние можем да предприемаме едностранни мерки, които да са специфични за отделните отрасли. Ние следим дали те са в съответствие с поетите международни ангажименти от наша страна, споразумения за свободна търговия, общата клауза за недискриминация или за изключване. Предприемат се мерки в областта на околната среда, климата, но те не трябва да бъдат дискриминационни. Това е съвсем опростено представено. Друг пример е регламента за дървесината, както и правилата свързан с комплексните проверки на това дали даден материал е резултат от незаконна на сеч и друга незаконна дейност. Освен това имаме стандарти, схеми за сертификация на различните стоки. Всичко това може да доведе в бъдеще до допълнителни предложения. Искам да спра до тук, може би да кажа нещо на финала. Европейския съюз разполага с лоскове, лостове, данните го показват. Ние сме също голям вносител потреблението се увеличава на други части на света. Няма такова увеличение в Европейския съюз. На международните форуми, независимо дали са екологични или економически, ние се опитваме да привлечем на наша страна други партньори. Един от елементите, по който можем да допринесем и по който работим, е, се отнася до това да се извършва надлежна комплексна проверка навсякъде. Всичко това се ръководи от това, което правим в Азия, в изпълнение на конвенциите на МОД. Мисля, че трябва да бъде обхваната в по-голяма степен и тематиката, свързана с околната среда. Благодаря ви за представената работа. Сега ще дам възможност на председателя на комисията по селско стопанство и по околна среда, за да поставят въпроси и да направят коментари в рамките на по 4 минути. Първо Комисията по селско стопанство. Благодаря ви много. Благодаря на Европейската комисия за това представение, за това, че разработи съобщение за ситуацията с горите, което набелязва какви са проблемите и предизвикателствата в горското стопанство в Европейския съюз. Ние знаем добре какви са проблемите, но трябва да сме по-амбициозни, когато става дума за конкретни и ефикасни мерки. Това изказване го правя в рамките на в качеството ми на заместник-председател на комисията Агри, за да посоча какво се прави от страна на нашата комисия по селско стопанство в тази сфера. От 2015 има нова търговска стратегия на Европейския съюз, която все още е актуална и тя може да бъде основа за бъдещи инициативи. Докладът поставя акцент върху многофункционалността на горите. Ние трябва да имаме работа съвместна на Инта, ИТРЕ, Агри, ЕНВИ, за да могат да се разработят съвместни инициативи. На последната среща на координаторите на Агри беше прието решение за това как да се организира работата ни по това толкова стратегически важно досие. Вие знаете, че това е важен въпрос, приоритетен въпрос. Приоритет на финанското председателство е публикуването на амбициозно съобщение на комисията, защото има нарастване на обезлесяването в трети страни, използването на горското стопанство в борбата с климатичните изменения. По-настоящем не мога да се спра подробно на свършената работа от комисията Агри, но искам да подчертая три точки, които участваха, присъстват в дебатите в Агри. Първо, хетерогенността на първо място. Има разлики между държавите членки в развитието на горското стопанство, в състоянието на горите, стратегиите на национално ниво. Това трябва да бъде допълнено с добри тактики, които се разработват в национално ниво. Въпреки, че има голяма хетерогенност в Европейския съюз, трябва да има политики на превенция, трябва да се отдава а, значение на социалния, екологичен е, а, аспект на горите. Трябва да има достатъчно средства за защита на горите. 90% от тези средства идват от Европейския фонд за развитие на селските райони. В ОСП се обръща повече внимание вече на горите. Трябва да се види как те могат да участват в решаването на проблемите с климатичните изменения. В плановете трябва да се включат нови мерки за възстановяване на тези горски фондове след климатични катастрофи. Всичко това е свързано и с бюджета за ОСП и за развитие на селските райони. Повече задачи и по-малко бюджет не е верния подход и не може да доведе до дългосрочни успехи. Не можем да забравяме останалите политики, в околната среда или програмата LIFE, Хоризонт 2020 или Директивата за местообитанията. На трето място е ролята, която играе Европейския съюз за обезлесяването. Европейския съюз отговаря за обезлесяването в трети страни, тъй като внася палмово масло, соя и други продукти. С помощта на комисията трябва да видим каква е нашата отговорност – много от операторите вече десетилетия следват споразумения, които са свързани с внос на такива неустойчиви продукти, като соята. Не можем нито да искаме да забравяме въпросите, свързани с устойчивостта на вноса. Благодаря ви, че ме изслушахме, е, изслушахте и се надявам, че а, така ще се обърне повече внимание на основните ни притеснения в областта на, на горското стопанство. Благодаря ви много. Това беше Комисията по селско стопанство. Сега Комисията по околна среда. Председателят на комисията има думата. Благодаря. Да видим дали ще сме на едно и също мнение с Сакри. Най-напред благодаря за възможността да споделя становището си. Имахме обмен на мнение с комисията по повод на тяхното съобщение за обезлесяването. Връзката между обезлесяване и търговия е- буди много голяма загриженост у нас. Интенви Агри е, могат да работят заедно. И то не само по повод на различни резолюции в пленарната зала, а по повод на конкретни законодателни актове в областта на законодателството, свързано с горите. Допълнителна ни законодателни актове се очакват от комисията. Едното е за пластмасата, другото е за горите. Бих прибавил и бих очаквал нещо от комисията, именно нови законодателни предложения от комисията от Тимерманс в контекста на зеленото споразумение, на зелената сделка. Неща свързани с флект, с дървесния материал, дървесината. Но така или иначе, ние с удоволствие ще работим с Инте, с Агри, за да подготвим основата за законодателния акт, свързан с зелената сделка. На последно място, бъдещите споразумения за свободна търговия. Няма да се връщам на Меркосур, но искам да говоря за Виетнам, защото във Виетнам има голяма, голям фронт, който се обезлесява. Просто погледнете сателитните кър... Е, снимки. Малазия, Индонезия и Виетнам. Там са големи площи, които се оголват. Трябва да имаме клаузи за запазване на горите в бъдещи споразумения за свободна търговия. Мнозинството от политическите групи в Енви и Акри се застъпват за предпазни климатични клаузи, например за прилагането на Парижкото споразумение. Кой може да каже, че споразумението е ефективно приложено? И кой може да каже, че е неефективно приложено или ефективно изобщо не приложено? Тоест, има панел, има експертна група, има гражданското общество, което излиза с публична позиция. Добре, но какво ще се случи след това? мнозинството от Енви и аз говоря не от свое име, а като председател на комисията Енви. Да, ние бихме обединили усилията си с комисията не за идеологичен дебат, а за прагматичен подход към въпросите, които повдигнах – кой орган ще каже дали Парижкото споразумение е приложено, дали е ефективно приложено, правилно или не е приложено. Тоест, трябва да има един нов баланс между търговските споразумения от една страна и обезлесяването и климата от друга. Благодаря. А сега ще дам думата на депутатите. Всеки има на разположение около две минути. Госпожа Хаутала, от докладчик по флект, има думата. Мисля, че най-накрая през юли комисията излезе с този план за действие. Той бе критикуван, че не е амбициозен, но той повдига правилните въпроси. Говори се за търсенето, за предлагането. И истината е, че е време за Европейския съюз да реагира на обезлесяването и да разгледа по-добре веригата на доставки. Рисковите продукти трябва да се разгледат и надежното законодателство, добрата воля на предприятията. Участниците в сектора искат едно строго законодателство, защото има предприятия, които не спазват правилата и правят огромни печалби. Наистина трябва да помислим за регулаторни и за някои нерегулаторни мерки, за да се прекрати нелегалния внос на дървесина. Когато погледнем рисковите продукти, трябва да си зададем въпроса за хоризонталното законодателство, но това е предмет на друг контекст. И още нещо, което сме споменавали много пъти. Това е най-важното. А именно корпоративната отговорност. Говорим за споразумението с Виетнам. Трябва наистина да има съответната клауза и трябва да се следи до каква степен Виетнам при, прилага своите ангажименти по флект. Ще има делегация от Инта в Виетнам и ще се говори именно по въпросите за флект. Емануел. Е euh, Благодаря, господин председател. Това е много интересен документ и разбира се, голямо значение е за бъдещето на горите, но има някои въпроси, които трябва да бъдат повдигнати. Първо, обезлесяването, което се дължи на дейността на Европа. Най-малко 10% от световното обезлесяване фактически се пада на дейности, в които са в Европа. И това иска, предизвиква размисъл. Слушаме прекрасни слова от страна на комисията. Меркосур обикновено е необходимо в него да има осезаеми резултати в борбата срещу обезлесяването. И добива на захар, и на етанол, и прочие. Те са свързани с обезлесяването. Комисията всеки път ни обяснява, че е чудесно да преговаряме, обаче дайте да видим Индонезия. Там изчезват първичната гора с страхотни, с катастрофални темпове. и това е пример, който се вижда и трябва да бъде отразено това във всички споразумения, включително и Виетнам. Истината е, че и това го казват всички неправителствени организации, че има и от Камбоджа, и от Лаос незаконна дървесина. дървесина. От Камбоджа 300 хиляди кубически метра незаконна дървесина постъпват в Европейския съюз. И за това ние, когато се така, радваме, че постигаме определени успехи, трябва да видим и тази страна въпроса но и, има и важни въпроси, които засягат европейските гори. Ние залесихме една голяма част от Европа, а, но това води а, и до необходимостта от преструктурирането на нашите гори. А не само във Франция, която познавам, но и друга, да зависи а, примерно какви видове а, залесяваме. Примерно а, борове, повече борове, вместо повече бук и дъб. А, и а, е, а, е, търговското използване на европейските гори, което също трябва да бъде част от нашия е, дебат. Благодаря. Благодаря на комисията за плана за действие. Искам обаче да засегна някои конкретни аспекти, а именно партньорствата с производителите. Може би тук трябва да задълбаем с някои разпоредби, някои разпоредби за, на, в двустранен план. Може би може да подкрепим производителите директно. Радвам се, че говорим за партньорство, защото именно от партньорство имаме нужда. Казахме, казахме на Казваме, че ето през средновековието са били изсичани много гори, именно за да се здобием с земя за оран. Но това не може да продължава. Селското стопанство трябва да е устойчиво, без да се изсичат дървета на празно. Мисля, че може да имаме устойчиво селско стопанство. Ето днес четох една статия, че вчера на, генерал, на Общото събрание на ОНЕ се отделят 1 милиард евро за страни, които предприемат мерки срещу об, обезлесяването. Парите идват от Световната банка, от Американската банка за развитие и от една неправителствена организация Conservation International. Ние като Европейски съюз трябва да предложим едно пълнокръвно партньорство и да кажем трябва да щадите горите, да не ги изсичате и сме готови да ви подкрепим финансово за това. Кавацини. Um, thank you for this important debate and of course also um, for the communication. I think it's also great that we have... Благодаря. Чудесно е, че чухме и становищата на Гриенви, защото, както знаете, целите за устойчиво развитие са единия комплект, Парижкото споразумение са друг комплект от цели. Важно е да, ги, да си ги припомним и да знаем, че се намесват тук въпросите и за климатичните промени и за загубата на биоразнообразието. Важно е да знаем, че и въглеродният отпечатък е свързан с нашите, търгу... с нашите търговски споразумения. От съобщението се вижда на комисията, че има нужда от действие, защото 10% от продуктите са продукти на обезлесяването. Подкрепям идеята за сплотяване на усилия с Комисията за едно законодателство в сектора – но за момента не виждам нови, нов подход към обезлесяването. Много говорим за Меркосур, но може ли да докажем, че продукти от Бразилия не са свързани с обезлесяване? Неправителствената организация Global Witness казва, че големи финансови институции, като Световната банка, не директно финансират обезлесяването и го поощряват. А, моля ви за идеи по тези въпроси. Кристофер Хансън. Благодаря. Благодаря за интересните презентации. Няма да навлизам в търговските отношения, но имам въпрос за обсерваторията на Европейския съюз по обезлесяването. Хубаво е да се знае кога тази обсерватория ще започне да действа – Важно е, според мен, да имаме независим източник на данни по обезлесяването. Селското стопанство и неправителствените организации понякога представят екстремни данни и не винаги пред картината, която ни се представя, е надежна и достоверна. Така че, въпросът ми е за графика на обсерваторията и на второ място предвидени ли са мерки за наблюдение за залесяването? И на трето място, до каква степен гражданското общество е включено в действията на тази обсерватория? Знаем, че при Меркосур споразумението гражданското общество беше елемент. Същото искам да попитам и за обсерваторията. Следващият колега. Госпожа Шрайнемакър. Аз се питам на къде вървим. Съгласна съм с Тиберманс, когато той казва, че трябва да направим нещо срещу обезлесяването, но той действа ли? Ето при горенето използваме дърва. В Европа и извън Европа. Искаме да престанем да горим газ, но хората трябва да се отопляват с какво? Сега за Меркосур. ще имаме ли кръгово селско стопанство? Той ще може ли да не внасяме фуражи из, от извън Европа? Аз имам статистика, която обаче ме шокира. Споразумението с Меркосур е важно за мотоциклети, коли, витрин. Благодаря, господин председател, за вашите уводни думи и подчертахте значението на проблема, който обсъждаме. И всичките ни погледи сега са обърнати към Азония. Благодаря на Европейската комисия за представяне на съобщението, което мина малко незабелязано, когато бе оповестено. Необходимо е тези проблеми да бъдат по-добре познати. Но искам да се спра на търговските договори, които имат въздействие върху обезлисяването. Много важно е да се грижим всички продукти, които влизат на нашия вътрешен пазар, да зачитат изискванията на околната среда. На международен, в международен план всички преговори като че ли са в застой, как ние можем да бъдем лидер в това отношение в международен план? Благодаря, казва председателят. Карен Каско. Благодаря, господин председател. Но напред искам да благодаря на комисията за много интересното съобщение. Борбата срещу обезлесяването е едно от ключовите предизвикателства на нашето време. Ако искаме да се преборим с признанията в климата, трябва да му обърнем внимание. Както ясно беше показано през последните години, последните дни с пожарите в Амазония и дейността на правителствата във връзка с обесласяването, стана ясно, че е са необходими ефективни инструменти, за да можем да постигнем една устойчива горска промишленост в целия свят. Значи, трябва да се върне внимание на мониторинга група за ФЛЕК по време на този мандат. Това изисква усилията на всички, включително Европейската комисия и всички, които се занимават с този важен проблем. Бих искала да призова и гражданското общество да се включи активно в този процес, нещо, което е особено важно според мен. Много а, вече е направено, но бих искала да се възползвам от тази възможност да благодаря на Хайди Хаутела, която лично а, работи неуморно а, за тази кауза и ще продължи да прави това, сигурна съм. Искам да й благодаря. И от дебата тук стана ясно, че ни е необходимо по-тясно сътрудничество. Необходими са ни ефективни решения за борба срещу обезлесяването и търговията с горки продукти. Имаме споразумението с Меркосур, с Виетнам, имаме и други такива и трябва да използваме всички възможности да работим съвместно с Комисията по селско стопанство и Комисията по околната среда, за да можем заедно да решим проблемите, пред които сме изправени. Сами няма да можем да го направим. Въпросът е не е дали трябва, а как трябва да решим а, този проблем. Защото предстои ни много сериозна работа, трябва незабавно да започнем. Благодаря. Председателя. Благодаря, господин председател. Благодаря на представител на Европейската комисия за представянето на Европейската стратегия за горите. Всички разбираме значението на горите, част от нашето общо наследство. и тяхното състояние влияе върху много от политиките, които искаме да изпълняваме то влияе и върху развитието. Чух колегите от парламента много внимателно и ще бъда радостна да работим заедно и с Европейската комисия, и с вас, за да формулираме нов документ, ново регулиране за търговията с дървен материал, която, която е, причинява една голяма част от е, обезлесяването. Необходима е комплексна проверка, е, да се види какво точно е необходимо да се направи. Наред с това, трябва да насърчаваме, не трябва в никакъв случай да насърчаваме сечта и трябва да знаем, че биомасата, енергията от биомаса също допринася значително за обезлесяването. Необходимо е да обърнем повече внимание на запазване на биологичното разнообразие в горите. Е, е, е, нещо, което като че ли не, е, не се обръща достатъчно внимание в страните членки все още. Трябва да ги насърчаваме да обръщат повече внимание на този проблем сега имаме заместник-председател, който отговаря за така нареченият зелен New Deal, за да се обединят усилията и в, в околната среда, и земеделието, и търговията, за да може да се борим ефективно с обезлесяването. Благодаря, казва председателят, господин Кели. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейската комисия мисля, че много навременна е тази дискусия в Европейския парламент. Е, нищо няма по-тревожно от това да наблюдаваме горските пожари, които бушуваха в много части на планетата и вредата, която те нанасят и на флората, и на фауната. Е, разбира се, търговията има голямо значение. Е, в този контекст. В Меркосур, Бразил, Вьетнам, Индонезия обезлесяването е огромен проблем. Обезлесяването в тези региони трябва да се спре с инструментите на търговията. Защото ние внасяме селско-стопански продукти от тези страни, трябва да спрем да го правим. Значи, необходимо ни са ни действия, ако искаме да постигнем реални резултати. Същото въжи и за Европа. Необходимо е по-активно залесяване и включително с широколисни видове. Това въжи особено и за моята страна. Страните в Европейския съюз не правят достатъчно за залесяването. Това въжи и за моята страна. А между, до, до, в следващите години трябва да засадим много повече дървета. До 2020 година, до 2021 и така нататък. Не е достатъчно да следим развитието на нещата само за 10 години. Трябва целите ни да бъдат дългосрочни. А, мисля, че сме постигнали немалко до сега. И е, комисията, новата Европейска комисия трябва е, внимателно да следи развитието на нещата, да вземе необходимите решения и да налага санкции, когато това се налага, е необходимо. И накрая, Кати Малплет. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Това е много важен дебат. И надявам се, е първият от поредица подобни дебати не само в тази комисия, но и в други комисии на Европейският парламент. Това първо. Надявам се, че може да започнем този нов мандат с едно добро сътрудничество между различните комисии на парламента, а не така да се каже да се боричкаме за това кой каква територия да заеме. Независимо от идеологическите си различия, мисля, че трябва да вървим и вървим в една и съща посока. Трябва и Комисия по околната среда, и по земеделието, и с АФЕТ, и други да сътрудничим по-добре, отколкото го правим сега. Това първо. Второ, имам въпрос към комисията. Както е известно, дали е добра то, хубава тортата, се разбира, когато се изяде. и в комисията, и в общественото мнение е, чуваме, да, имаме споразумение с Меркосур, няма начин да има пожари в Амазония. А, а има други, които казват, а, в никакъв случай не трябва да разчитаме на споразумението с Меркосур да спре пожарите в Амазония. Мисля, че нито едните, нито другите са прави. Защото в споразумението е казано, че страните, които участват в него, ще се придържат към изискванията на Парижкото споразумение и това ще поведе до решаване на проблемите. Значи трябва да се гледаме по-внимателно в изпълнението и условията за това изпълнение. Според мен това е, е ключов въпрос, с който трябва да се заеме нашият парламент. Трябва да принудим комисията да следи е, тези въпроси. Не само в Меркосур, а навсякъде. Австралия и другаде, да не споменавам всички. И има нещо, което не разбирам. Споменахте клаузата за да няма връщане назад. За така наречената клауза за нерегресия. Тоест на страните не се позволява да намаляват е, екологичните е, стандарти. Това значи ли, че можем да намаляваме стандартите за опазване на околната среда, примерно в земеделието. А това звучи а, неубедително. Тази клауза трябва да въжи навсякъде, не трябва да се позволява на никой да намалява стандартите за опазване на околната среда. Благодаря. Чудесно. Сега ще дам възможност за отговор и за допълнителни коментари на колегите. Първо Астрид Шумакер. Благодаря ви много. Благодаря за всички коментари. Най-вече искам да благодаря на двамата председатели на комисиите Агри Енви. Това е чудесен, чудесен сигнал от Европейския парламент, че можем да работим съвместно. Това ще е много важно и в бъдеще, за да се намери най-добрия подход. Това въжи и за комисията. Затова ние сме тук, не само от Генерална дирекция търговия, но и от Генерална дирекция развитие, тъй като трябва да бъдат обхванати всички аспекти. Списъка от комисии, които бяха споменати, мисля, че към тях трябва да се добави комисията по развитието. Ние трябва да помогнем на държавите производителки тъй като никой не извършва сеч за удоволствие. Те го правят, защото се нуждаят от пари, нуждаят се от препитание. Чухме много неща за това как да се подкрепят взаимно екологията и търговията. В областта на горското стопанство това е особено важно. Имаме споразумения, които вече са на лице. Трябва да използваме разпоредбите в тях изцяло, да използваме диалога, да използваме участието на гражданското общество, да се ангажираме, ангажираме в по-голяма степен с съответните държави, да чуем тяхната гледна точка Комисията в лицето на новоизбрания председател иска също да използва възможностите в това отношение за разпространяване на нашата визия, на нашите ценности. Както може да се очаква и съвсем основателно, имаше много въпроси за оценка на регулаторните мерки – ние непрекъснато подчертаваме, че това е спешен въпрос. Ние искаме да започнем тази оценка незабавно. Искам да предупредя, че ако искаме да направим една истинска оценка, това не означава, че ще можем в рамките на 100 дни да предложим изцяло ново законодателство. Трябва да направим анализ за това какви политики са необходими, като имаме предвид че трябва да се отчита спецификата на веригите на доставка. Има разнообразни модели. Вие споменахте ФЛЕКТ, също споменахте комплексната проверка, ние ще разгледаме и тези аспекти, както и сертификацията, задължителното етикетир, етикетиране и прочее. Но към момента ние нямаме някакви предварително формирани идеи, така че сме отворени за идеи. Каквото и да предложим, не трябва да изглежда добре само на хартия, а да може да се прилага на практика, както от фирмите, така и в цялата верига на доставки, включително от малките и средни предприятия. Освен това, да може да се наблюдава от обществените органи. В рамките на EUTR ни предстои още работа. Ние следим как се изпълнява регламента относно дървесината. Освен това, да видим къде можем да прилагаме този подход. Мнозина споменаха споразумението с Виетнам. Ние се радваме, че вие също предвиждате посещение в Виетнам. За нас това е интересна страна – за да работим заедно. Ние договаряме споразумението за флект, което е на доброволна основа. В контекста на договарянето на споразумението за свободна търговия беше ясно, че ще следим също законността на дърводобива в съответната държава, за която се отнася споразумението. Така че можем да използваме постигнатото в една област и в други области. Има интерес от страна на Европейския съюз да се предвижим напред по споразумението за свободна търговия с Виетнам. Това споразумение не би трябвало да води до допълнителен внос на незаконно добита дървесина от е, Виетнам. Става дума за прилагане на законодателството в Виетнам. За това а, искаме да сключим това доброволно споразумение в рамките на флекта, за да се спазва и наличното законодателство. Относно участието на финансовите институции. Ние ясно подчертаваме, че насочването на финансови средства във вярната посока е нещо, което трябва да бъде правено. Има план за действие за устойчиво финансиране. Също изискване компаниите да извършват надлежна проверка за това какъв ще бъде ефекта върху околната среда. Относно обсерваторията бяха поставени въпроси. Не мога да ви дам точни данни кога ще стартира работата на тази обсерватория. Наблюдението на залесяването също е е част от наблюдението на състоянието на горския фонд. Също се следи информацията от НПО в развиващите се страни. Сега ще дам възможност Мадлен да отговори на другите въпроси. Междувременно ще видя дали съм пропуснала някой въпрос. Това няма да е последната ни среща. Няма да можем да отговорим на всички въпроси. Първо, искам да подчертая, че а, това е тема, която е свързана с дейността на много парламентарни комисии. Например, а, Относно комплексната проверка, ние провеждаме срещи с Генерална дирекция ГРОУ, която координира. Генерална дирекция Правосъдие извършва оценката на въздействието именно в тази област, веригата на доставки, за да се видят къде са нуждите от комплексни проверки. ФИСМА следи нефинансовия регламент. Това е първата стъпка Генерална дирекция развитие ДЕВКО също е ангажирана, Генерална дирекция заетост, Търговската дирекция също е ангажирана. Това показва, че участват много различни дирекции и ние работим съвместно. Може би да започна с Виетнам. Радваме се, че ще направите посещение там през май, когато бях там. Имахме възможност да обсъдим и флект. Вече е набрана скорост по флект. Виетнам е страна, както ще видите самите вие, е държава, която има силно желание да работи с нас по климата, по флекта, както и по въпросите на труда. Те търсят възможности а, е, за изпълнение на бъдещото споразумение и това, което има към момента по флект. Имаше интересен въпрос, свързан с това, кое взема решенията е, за това, кое е ефективно прилагане на дадено споразумение. Имаме комисия за споразумението с Корея. Те решават доколко ефикасно се изпълнява това споразумение. Ние следим изпълнението по споразуменията с всеки наш партньор, с който имаме споразумение за свободна търговия. Водят се дискусии. Ако искате правно тълкуване трябва да кажем, че ще има един панел, който ще отговаря за наблюдението. Имаме много дискусии с нашите партньори, какво означава това за споразумението от Париж. Ние следим за това как се спазват и международните споразумения, когато сключваме двустранни споразумения. Също спазването на конвенциите на МОД се следят. Ние съдействаме, тъй като в търговските конфликти имаме участие и следим за ефикасното изпълнение. Относно структурите за наблюдение, можем допълнително да направим проучване. Партньорствата са важни, напълно съм съгласна с това. Действително, ние консумираме 10%, 10% е нашето потребление, но това означава, че 90% се консумира от някой друг. Ще видим какво може да се постигне на двустранна основа. На повечето вериги на доставки са много сложни. Те са трансгранични. Налага се да работим с много различни държави и затова ни е необходимо партньорство. На следващо място нашият отпечатък, какъв е делът на Европейския съюз в потреблението. Бих могла да кажа, че през последните пет години с прилагането ние обръщахме внимание на въпросите свързани с заетостта, както и с климата. Ние също мисляме по какъв начин могат да се прилагат заложените разпоредби, например в споразумението с Меркосур. Имаме възможност да видим какво може да се направи повече по изпълнението, като планове за действие или пък как да работим съвместно в международни форуми, да разясняваме законодателните аспекти от наша страна, да, можем да обсъждаме всичко това. Ние не сме единствените, които следват този канал. канал. Други генерални дирекции също водят диалог. При Меркосур, ако видите всички разпоредби, които са включени а, за горите, а, ще установите, че това е доста съществена част. На следващо място за статистиката. Например, говеждото место, вносът на месо 200 000 тона при а, метал 40 до 40, 45%. Ние имаме квота само за половината от количеството с а, а, мита, които са малко над 7%. Освен това, трябва да отбележим във връзка с обезлесяването, че квотата, която имаме с Меркосур, е по-малко от 1% от производството в Бразилия. Това е нашата квота, т.е. ефекта върху обезлесяването за производство на говеждо месо не е голямо. Разбира се, това не означава, че е маловажен този въпрос. Но това показва, че Говеждото месо не е чак такъв голям дял в дискусиите ни. Трябва да се намерят решения в търговската политика. Някой път се твърди, че някои неща принадлежат към търговската политика, което всъщност не е така. Ние работим по комплексните проверки, ако има законодателство на Съюза, то може да не е свързано с търговската политика, но ние даваме нашия принос. Ние говорим за задължителни изисквания за комплексни проверки. Това всъщност е дебата през настоящия мандат. За Зеленият пакт, така наречения Green Deal, нуждаем се от повече информация. Това ще бъде в рамките на новия състав на комисията. Ще бъде представено нещо по-конкретно в първите 100 дни от функционирането й. Разбира се, доказателствата ще са в резултатите. Ние трябва да обърнем внимание на детайлите. Също относно клаузата да няма връщане назад, non-regression. Да, ние имаме право за регламентиране. Ние сключваме търговски споразумения. Това, което имаме предвид е, че не трябва да се занижават стандартите, за да се привлекат търговски договори и инвестиции. Целта е търговските споразумения да не водят до насърчаване на търговия и инвестиции за сметка на занижаване на стандартите. Относно качеството на оценката на въздействието в миното дело. Това е, например, един конкретен въпрос. Това е нещо, което може да се разгледа в рамките на търговското споразумение. И така, нека първо да получим кекса и тогава да го изядем. Чудесно! Благодаря ви! Както каза Мадлен, това няма да е последната ни среща, на която обсъждаме тази тема. Комисията на Комисията по развитието ДВ също беше поканен на тази среща. По време на последния мандат нашата комисия се опитваше да разбие а, подхода, при който всички работят изолирано Така приключихме по девета точка от дневния ред и ще преминем към разглеждане на десета точка. Нови факти в изследването на търговията с услуги и възлагането на обществени поръчки. Това е важен въпрос за търговията. Обществените поръчки имат отношение към 30 до 50% от БВП и те са важни в контекста на търговските преговори. Нека да чуем какви са най-новите развития. Господин Лусиан Церат, Серенато, главен економист, е тук. Заповядайте. Please. And he will give us an um, overview for 10 minutes. Давам ви думата за 10 минути. Mr. Chairman, good afternoon. Благодаря. И да здравейте. Искам да благодаря на Инте за интереса към тази така важна и сложна тема. Търговията с услуги и възлагането на обществени поръчки е много важно от економическа гледна точка, е много важно при нашите преговори и споразумения. Искам днес да споделя последните резултати от основните последни инициативи на комисията. Те вече дават плодове и смятам, че ще укрепят нашия дневен ред при преговорите през следващите години. За вас ще е много интересно, мисля, да разберете основните моменти в нашата политика, основните инструменти, които би трябвало да помогнат не само при преговорите на комисията, но и на депутатите да прозрат нашите цели. И така, основните резултати. По отношенията на услугите, трябва да се разбере, трябва да се знае, че до момента, независимо от 25 години преговори за услугите, нямахме данни за това колко важни са параметрите, при преговорите за услуги, когато става дума за начина на доставки. Защо са важни те толкова? Ние осъзнахме тяхната важност едва сега и смятаме, да адаптираме нашите преговори към тези прозрения. Ние наричаме тези услуги мод 3 и мод 1. Мод 3 са инвестиции в инфраструктура, мод 1 са цифровите услуги. И третия елемент, който смятам, че е важен за разви... развитите економии, това са услугите свързани с производството, т.е. за да останем конкурентоспособни, е важно да имаме конкурентоспособни услуги, които се използват от производителите за доставяне на продуктите им на пазара – това е така наречения мод 5. Имаме до момента някои статистики за обществените поръчки, но те не са били достатъчно подробни. подробни. Защо? Защото е било много трудно да се достигне до тази информация. Аз искам да ви помоля да присъствате на 13 ноември на едно представяне на статистика на възм... за възможността на европейски компании да участват в обществени поръчки, търгове на международно равнище. Сега може да навлезем в подробностите най-напред ще се занимаем с услугите. Е, това е доста технична обла... техническа област. Ще използвам малко терминология. Тук искам да ви покажа защо тези защо това е толкова важен елемент? Знаете новините около Томас Кук и трудностите пред които са изправени в момента много от нашите граждани. Те не могат да се върнат в, къщи след вакансия. И тук става дума всъщност за трансгранични услуги. Ето, човек пътува в чужбина, за да види Айфеловата кула или пък да отиде на море, но всички тези услуги подлежат на определени правила. Ако искате да отворите, да предлагате услуги в Калифорния, за да строите вили, ако сте датски архитект, трябва да сте подчинен на правилата, свързани с МОД 3. Това е терминологията, която ви обещах, т.е. тук действат международни споразумения. И много хора нямат информация за важността на тези споразумени правила. Това, което видяхме до момента в работата си с Евростат и държавите членки, това ще ви го покажа на следващия слайд. Ние създадохме една разбивка на изнасянето на услуги от всяка държава членка и от всеки сектор. Евростат изисква участието на държава членка, но, по, поне, но около половината държави членки искаха да участват в проучването на Евростат и да дадат информация. Когато става дума за анализ на политиките, за съжаление обаче е много трудно стигаме до данни. Така че, <clears throat> моля ви, кажете във вашите страни колко важно е да предлагат данни на Евростат за участие в международни обществени търгове. На следващо място важно, важността на малките и средни предприятия. Не е вярно, че в международната търговия участват само мултинационалните компании. Когато направихме разбивката на международната търговия, се запитахме какво може да направим, за да мотивираме МСП да участват повече в международни обществени поръчки. Ето тук виждате данни за търговията от, държавите, от страна на държавите членки. Мислете за тези данни, когато ви представят дадено търговско споразумение. Начина на доставките е МОД 1, МОД 3, инвестициите МОД 5, движението на работна сила. Оказва се, че Европейския съюз изнася много повече услуги, отколкото стоки. И ако погледнете официалната статистика, обаче ще видите точно обратното. За това е важно да разберем колко голяма, колко е голям обемът на износа на услуги. Ще ви дам и разбивката държави по държави и е, разбивката, която въжи за малките и средни предприятия. Не участваха в, тази, в това проучване всички държави членки, но тук се вижда колко са важни малките и средни предприятия. Ето в Ирландия най-много в износа на, на услуги участваха големите предприятия, но Естония, Люксембург, други по-малки страни, от тях услуги бяха предлагани от малки и средни предприятия. И това бяха фирми, създадени от току-що завършили студенти преди една-две години. Сега искам да говоря за управлението на най-добрите ни практики. Най-напред е да се е важно да се работи с Евростат и с търговски партньори, за да разпространим информацията. Благодарение на обмена на информация създадохме глобална база данни. Е, база данни, сходна с тези данни, които бяха събрани под общото споразумение за търговия и услуги ГАЦ. Имам слайд за Европейския съюз и за Индия и Япония. Ето го. Тук се вижда относителната важност на услугите в различните страни. В... Ако се сравни обаче качеството на услугите, се вижда голяма разлика. Важно е разпределението на услуги. Ето в Индия две трети от услугите се предлагат цифрово, докато в Европа само една трета от услугите са цифрови. Така че трябва да се помисли тук до каква степен се движим в правилната основа, в правилната посока, дали сме зрели за технологичния пробив. Няма да се спирам на всички тези примери и данни. Но това са данни, които са на разположение на всички експерти от различни сектори, финанси, телекомуникации и така нататък. Те са на разположение и се надявам, че могат да помогнат при водене на преговори. И така, ние се придвижихме от нулева информация до събиране на статистика и използвайки тези данни, стъпваме стъпваме на тези данни, когато преговаряме. Сега преминавам към следващата част от презентацията си. Много важно за Европа е да останем конкурентоспособни, запазвайки качеството на услугата, на услугите. Например, е, когато става дума за последните технологии, когато става дума за роботизирани машини. Трябва да запазим функционалността и качеството на услугите. В противен случай те ще са просто парче метал или пластмаса. Важен тук е екодизайна. Ако искате да поощрите разпротоле, разпределе, разпространението на екологичните критерии, то Важно е и да използвате екодизайна. Имаме ГАЦ от една страна, имаме и ГАП от друга страна, използвайки всички тези инструменти при търговията ще даде възможност на нашите преговарящи да използват всички синергии, които са им на разположение. А това в търговската политика е много важна. 8 милиона работни места в Европа зависят от синергиите. И така преминавам към втората точка от презентацията си – а именно обществените поръчки. Обществените поръчки представляват голяма част от всички развити економии, може би половината от БВП на всяка страна. Основното правило е, което следваме е в унисон с правилата, поставени от СТО – за европейски компании, за да могат те да спечелят търг в чужбина, те трябва да дадат най-добрата оферта. Ако, например, карате по магистрала много бързо и нямате фарове, обаче това за вас ще е проблем. Фаровете са необходими така, както насоките от комисията са необходими за нас, когато участваме в международни търгове. Ние създадохме една международна инициатива за публични поръчки IPPI и започнахме в рамките на тази инициатива да събираме данни събираме данни от Австралия, Нова Зеландия, Индия, Китай и други страни. А, ние събираме публично налични данни, например от Министерството на околната среда в Бразилия или в Австралия и Е, това са данни, свързани с бюджета, с договора, е, който е спечелен от дадена компания, с седалището на компанията и така нататък. Така че може да видим колко от тези договори са спечелени от европейски компании или от други компании. И от тук ние започваме да водим дискусията за важността на обществените поръчки в международната търговия. Значи, започнахме от нулеви данни, създадахме методология за събиране на данните, събирахме данните от публично достъпни източници – с помощта на СТО се застъпихме за прозрачност, т.е. за достъпност на тези данни. Сега, какво ни очаква в бъдеще? На 13 ноември ще организираме едно събитие, на което сърдечно ви каня всички вас. Ще представим конкретните политически стъпки, които предвиждаме да направим, стъпвайки на събраните от нас до момента данни. Ето, например, когато преговаряме с Канада или с Австралия, ще имаме ясна информация за пазара на обществени поръчки. Сега нямахме тези данни, когато преговаряхме с Канада, но ги имаме при преговорите с Австралия. Всеки, който се интересува от тези данни, може да има достъп до тях. В крайна сметка става дума за едно добро споразумение и за сключване на едно добро, е, за едно добро управление и за сключване на едно добро споразумение. Благодаря. 30 е, милиона са единиците които са събрани в тази база данни. Господин Буржуа има думата. Конкретна vraag. Eerst сте vooral wil е, Искам да благодаря за това много интересно е, е, изложение. И надявам се, че Европейската комисия ще използва а, тези данни. Когато аз бях министър, който отговаряше за чуждестранните инвестиции и износа, много често а, страдах от липса на данни. А, нямахме достатъчно данни за услугите особено, но имам един въпрос. Всяка а, а, държава членка се предполага има статистически институт. И а, не е значи само Евростат, а има национални статистически органи искам да знам дали тези статистически органи на страните членки ви дават достатъчно данни за услугите. Второ, вие с право споменахте връзката между стоките и услугите, интернетът на стоките, на вещите, роботиката и други такива области. Имате ли възможност да различавате тези различни елементи? Примерно услугите от стоките или не може да направите достатъчно разлика между стоките и услугите? Защото това е въпрос, който е много важен, защото а, засяга а, а, обществените поръчки. И затова искам да попитам следното. Обсъждали сте те с страните членки а, а, а, нивото на отговорност на различните елементи в тази система? Примерно в Япония на общинско ниво единиците са различни, отколкото в други страни. Разполагате ли с данни по този въпрос на национално равнище за страните членки? Благодаря. Благодаря, казва председателят. Благодаря, благодаря за изложението. Имам въпрос, свързан с статистиката. Особено статистиката, свързана с МСП. Е, имаме е, е, специален раздел, посветен на малките и средни предприятия. Знаем, че тяхният потенциал за търговия е много голям. И затова питаме се, когато става дума за статистиката, с която разполагате, данните, с които разполагате, имате ли информация, която да даде възможност да се подобри раздела, който е посветен на малките и средни предприятия. Благодаря. Искам да се извиня за това, че не дойдох на време. Бях на заседание на друга комисия. Имам един въпрос. Цялата тази информация е изключително важна за повече прозрачност, както и за изясняване на правилата на играта, на конкуренцията. Когато се договаря споразумение за търговия с трета държава, където се включват клаузи за обществени поръчки, но когато не е са спазвани изискванията в областта на обществените поръчки. За това, защо се сключват такива споразумения с държави, които дори не спазват изискванията за обществени поръчки на СТО. Как може да се подобри конкурентоспособността в областта на обществените поръчки, след като не се спазват е, правилата на СТО. Аз имам един, два въпроса. Първият се отнася до вносът на услуги. А, имаме, имаме търговски споразумения, особено с африканските страни, където има въз, такава възможност. А, мисля, че би било уместно да се потърсят по-добри решения по отношение на услугите, така както е направено за производството и търговията с стоки, примерно машини и други. Имате ли данни за вносът на услуги от Африка в Европейския съюз? И второ, за обществените поръчки. Изглежда, че сега а, имаме така, известен ренесанс на законодателството в, областта на обществените поръчки. Какво мислите за нашите основни партньори в тази област? Япония, партньор, наш важен също Китай. Тяхният пазар затворен ли е и стабилен ли е в това отношение? Благодаря много за много интересните и точни въпроси. Ще се опитам да отговоря в реда, по който бяха зададени. За участието на тези членки и данните, с които разполагаме. Евростат полага огромни усилия, за да придобие информация, статистика за всички страни членки, включително и онези, които не участват в тази работа. Има методология на ОНЕ, която някои страни не прилагат. Но все повече страни се присъединяват към този проект и полека-лека набираме надежна информация дори за страните, които не участват. Те не дават а, а, определени данни, но не, не участват пълноценно. Затова бих е, апелирал към вас да убедят националните статистически органи да сътрудничат с нас. Не става дума за малки страни, става дума за някои големи статистически институти в големи важни страни, които не сътрудничат пълноценно с нас и не ни предоставят необходимата информация за да имаме едно устойчиво развитие и надежна информация, всички страни членки трябва да участват. при малките и средни предприятия и услугите нещата са по-трудни, защото Евростат не разполага с необходимата методология. не могат да я предложат и националните статистически институции. Стандартната статистика, която ви показах, когато става дума за малките и средни предприятия, се отнася само за тези страни, които са пожелали да ни предоставят данни. Напълно подкрепям вашето изказване, че малките и средни предприятия са много по-важни, отколкото някога се мисли. И в общите рамки на споразумението за свободна търговия трябва да се види тях, каква е тяхната роля. Имаме редица проекти, чиято цел е да се вникне по-добре в ролята на МСП, когато става дума за набиране на статически данни за търговията с услуги, за да видим доколкото примерно те могат да, да изпълняват изискванията и законовите изисквания, примерно за обозначенията за происход провеждаме консултации пряко с малките и средни предприятия, за да придобием по-добра представа дали е необходимо да се променят съществуващите правила. Сега те като че ли не отчитат спецификата на малките и средни предприятия. По отношение на данните, и анализът на обществените поръчки. А както видяхте в слайдовете, имаме данни не само за централно равнище, и за Япония, Бразилия, за Канада имаме данни на общинско равнище. Но данни само за онези, които се придържат към международните стандарти. А за договори с малка стойност, под 50 000 евро, няма такива международни стандарти. Не става дума за някаква дискриминация, става дума за това, че не можем да направим много за набиране на тази информация. Постъпват данни само за поръчки над определено равнище, като стойност, за които има международни задължения да бъде предоставена информация. На тази информация обръщаме и по-голямо внимание, разбира се. Значи, специално вниманието ни е насочено към поръчки, договори, които са обект на международните изисквания поради сравнително по-високата си стойност. Сега, преди да мина по-нататък към въпроса за Африка, искам да кажа и следното – тези данни са важни не само в рамките на споразуменията за свободна търговия, но и обсъжданията на международната инициатива е, за обществените поръчки, за да може да разберем е, как е, се прилагат тези процедури в различните страни. Вече имаме една цялостна таксономия или ако щете класификация на различните видове на обществени поръчки. Не можете, разбира се, да получите поръчка, да спечелите, да спечелите търг, ако не участвате в търга. Необходимо е, значи, да няма процедурни бариери или процедурни пречки за участие в търговете, с резултат на които се възлагат обществените поръчки. Значи необходимо ни е известно време да обработим информацията, с която разполагаме в тази област, да разберем какви точно са проблемите. Да използваме един нов инструмент, специално назначен отговорник за изпълняване на съответните законови изисквания. Изискванията на Международната организация на труда МОП, данните, които набираме, не ни дават сведения и не се отнася до това дали дадена страна изпълнява или не изпълнява изискванията на МОД. Това бъжи в хоризонтален план за всички договори. Ако някой се интересува, би било интересно, въз основа на подробната информация, която, с която разполагаме, да излече съответните изводи. А това е напълно а, възможно да бъде направено. Сега услугите, внос на услуги от Африка. Имаме известна информация. Това, което ви показах във връзка с което показах за износа, въжи и за вносът. Но когато става дума за Африка, разчитаме на качеството на данните, качеството на статистиката, която ни подават африканските страни. С някои африкански страни, от някои африкански страни получаваме много добра информация, статистически данни, за други просто не е така. Това, което може сега да се отбележи, е, че страни в Африка, примерно като Кения, много живо се интересуват от насърчаване на износът на услуги. В Кения, например, в голяма степен разчита на цифровите услуги. А тук и движението на работната ръка е много, има голямо значение. Това въжи не само за Африка, въжи за целия свят свързано и с чуждестранните инвестиции. В африканските страни процентът вероятно ще достигне двуцифрени, двуцифрени числа. Надяваме се поне, че това ще бъде така. Председателя, чудесно. Беше чудесно а, да чуем усилията в, в областта на статистиката. В, в нашата комисия много пъти дебатите ни не се основават а, така на проверени факти. И беше много интересно да чуем вашия принос в това отношение. Много ви благодаря а, за това, че сте наш гост и ни уведомихте. Само още нещо да кажа за последният слайд. Моят първи началник в ООН ми каза, без достатъчно данни, летим насляпо, не знаем проблемите и не можем да ги решим. И в, се опитваме, ако искаме да решим проблемите, трябва да имаме надежна информация. А това не става веднага, но се надяваме, че вървим нататък. Благодаря, казва председателя. Благодаря още един път. С това приключваме точка 10, любимата ми точка 11, е точка разни. Изглежда, че няма такива. Стигаме до точка 12, следващите заседания. Понеделник на 30 ще имаме изслушване на Хоган в 6.30 на 30 септември, 6.30 след обед, следващото редовно заседание ще бъде на 2 октомври в 9 часа за ранта в Брюксел. Благодаря и довиждане.